Dear colleagues, it is time to start. Уважаеми колеги, време е да започнем. Нека да започнем с приемането на дневния ред. Тя беше изпратена в четвъртък след обед и ако нямате възражения, да считаме, че дневния ред е прият. Втората точка съобщения на председателя. Тя е малко по-дълга. Първо, а, преговорите на институциите за на официалния контрол. Тези преговори ще започнат до вечера. Целта е споразумение за второ четене достъп до документите за трансатлантическото партньорство. Може да ги намерите в страницата в интернет на комисията и може да имате достъп до тях чрез офисите в Европейския парламент изпратихме информация за всички членове, като същевременно искам да съобща, че имате достъп е, като депутати до тези документи в една специална зала в парламента. Вие сте поканени да присъствате на, на началото на сезона. Събитието ще бъде на е, 2 декември, сряда. Ще получите специални покани. Промяна в е, секретарета на комисията. Изабел ще написне, напусне секретарята и ще се присъедини към Европейската комисия. Тя работи в продължение 6 години в нашата комисия, най-вече по климатичното изменение. Искам от името на комисията да благодаря на Изабел за помощта, която оказа на комисията и на депутатите. Желаем ви успех в новата работа. Пето съобщение. Доста интересно. Коктейла за коледа. Това ще бъде малък коктейл на 21 декември, понеделник в 18.30 часа. Поканени са депутатите и служителите. Днес имаме превод на 20 езика без естонски, латвийски, малтийски и ирландски. Като заседанието се излъчва в интернет. Нека да минем към трета точка в дневния ред – докладване за преговорите между институциите за медицински изделия, като същевременно ще е, разгледаме лимитите и одобрението за двигателите за вътрешно горене. Намаляване на замърсяванията от е, автомобили. По медицинските изделия за инвитро диагностика. Обменихме мнения по много важни политически въпроси, обхвата дефиницията, класификациите и няколко други неща за економическите оператори. По някои от тези точки получих, постигнахме съгласие. Вторият триалог беше на 28 октомври. Темата беше проследяване Третият триалог ще бъде на 10 ноември. А пак за на мобилните машини Първият триалог ще бъде на 15 като целта е да се постигне съгласие по някои точки. Използването на информационната система за вътрешния пазар за обмен на данни между институциите, които одобряват тези машини. Първият техническата среща беше проведена и се съгласихме за един доста дълъг списък с редакционни промени. По третата точка намаляването на замърсяването от автомобили. Първият трилог беше на 21 октомври. Със законодателите обмениха мнения по всички аспекти на проекто акта и бяха предложени изменения за измервателите за потребление на гориво. Включени бяха и някои процедурни разпоредби за делегирани актове. Някои от разпоредбите бяха на отнесени към техническите въпроси линия на адаптацията след Лисабонския договор. Ето това са резултатите от преговорите до сега. Нека да минем към четвъртата точка в днешния дневния ред. Това е средносрочния преглед за стратегията за биоразнообразието. Чижи, Марк Демесмекер. Сега ще му дам думата за да започнем дискусията. Имаме, имате думата. Uh, Благодаря, господин председател. Преди да, представя, да започна представянето на доклада, искам да съобща, че имаше доста проблеми във връзка с превода на доклада. Заедно с моя екип и секретарията на комисията направихме всичко възможност да разрешим проблемите. Надявам се, че сега разполагате с пълния текст на доклада. Ще представя <clears throat> доклада на английски. Шесте основни послания в доклада са следните. Първо, загубата на биоразнообразието означава загуба за природата, за човечеството и за економиката. На второ място през 2015 година все още сме далеч от постигането на целите за 2020 година. След това има нужда от по-голяма политическа воля, за да се <clears throat> изпълняват разпоредбите. Директивите за природа следва да бъдат прилагани пълно, без преработки. Пето, инвестициите в природата и биоразнообразието трябва да бъде в центъра на интелигентно развитие на Европейския съюз. Има нужда от иновативни решения. Няколко думи по тези шест точки. Биоразнообразието е едно от най-големите предизвикателства в момента, което е свързано пряко с промяната в климата и липсата на ресурси. Загубата на биоразнообразие води до необратими загуби. Освен на присъщата си ценност, биоразнообразието има огромна социална и економическа стойност. Економическият, световният економически форум отбеляза този факт. През 2015 година сме на половината път от, за постигане на целите 2020 година. И ако не се положат допълнителни усилия, до 2020 година няма да можем да изпълним тези цели. 22% от видовете, 16% от хабитатите имат благоприятен статут. има напредък само в две области. Става дума за риболова и инвазивните видове. А по останалите насоки няма напредък. Много е важно да се прилагат себенасочени усилия. Връщането на някои видове е, е добър пример и тези добри практики трябва да бъдат катализатор за промените, което показва, че сега действащото законодателство работи и че целите за 2020 година са постижими, има възможност за подобрение. Има нужда от политическа воля, за да стане на биоразнообразието политически приоритет и спешно трябва да се интегрират тези цели в друга други сфери на политиката. Искам специално да подчертая, че трябва да се прилагат подхода на участие на заинтересованите страни. Условията за птиците и местообитанията. Тези директиви са крайъгълни камъни в законодателството на Европейския съюз. И ако започнем отново дискусия по тях, ще се стигне до дълъг период на правна несигурност. За това се противопоставям на, на евентуалната ревизия на тези директиви. Проблемът не е в текстовете, а в приложението. Знаем много добре какво е значението на тези директиви, защото те трябва да се прилагат коректно. Мисля, че по тази точка има консенсус. Около 500 хиляди европейски граждани участваха в кампанията за защита на природата. Министрите на околната среда са изпратили писмо до комисията, с което се противопоставят на ревизията. Аз също изпратих е, такова писмо до комисията и със заместник председателя Тимерманса. Като имаме предвид е, огромното значение на биоразнообразието, инвестициите в тази сфера трябва да бъдат в центъра на устойчиво и интелигентно развитие на Европейския съюз. Ако не се постигнат целите до 2020 година, ще загубим 50 милиарда евро годишно, което означава едно от 6 работни места зависи от тази дейност. Разходите за управление на Натура 2000 са много по-малки от добавената стойност от тази програма. Трябва да използваме ефекта от загубата на биоразнообразието върху социалната сфера и здравеопазването, за да се постигне съгласие и подкрепа от обществото. Накрая трябва да се създаде европейска рамка или мрежа, която да се занимава с загубата на биоразнообразието извън защитените зони. След това разработването на европейска система за зелена инфраструктура са много важни елементи от тази политика. Накрая искам да кажа, че не можем да си позволим да се провалим отново. Всичко това е много важно, както за природата, така и за бъдещите поколения. поколения. Благодаря за вниманието. Очаквам коментари. Благодаря. Нека да чуем докладчиците в сянка. Благодаря, господин председател. Аз също искам да започна, подчертавайки огромното значение на биоразнообразието за живота на нашата планета. Така че в този смисъл изцяло се присъединявам към нашия докладчик. Докладът, който обсъждаме днес, е доклад по собствена инициатива, един вид принос на Европейския парламент към средносрочния преглед. А заключенията на съвета вероятно ще бъдат прияти през декември. Същевременно се провежда оценка на резултатите и ще бъде публикувана през, в началото на 2016 година. Хубаво е, че графикът на парламента е толкова амбициозен. Изрично искам да благодаря на нашия докладчик за конструктивното сътрудничество от самото начало на изготвянето на доклада. Не веднъж сме заседавали заедно мога да се съглася с много, множество тези издигнати в доклада, но все пак искам да подчертая някои моменти. Стопанисването на земята задължително трябва да става по устойчив начин и да върви ръка за ръка с опазването на биоразнообразието, местообитанията и природните ресурси ако селското и горското стопанство бъдат управлявани отговорно, те могат да окажат значителен принос за запазване на биоразнообразието. Така че целенасоченото опазване е по и управление е по-добро, отколкото подивяването, както го наричаме. Има много примери в моята страна това отношение с право имаме сериозни очаквания от реформираната ОСП. Смятам, че в момента е важно да проявим и търпение и да изчакаме ефекта от мерките, които е, започнаха да се прилагат едва от няколко месеца. Както докладчика, и аз съм на мнение, че двете директиви за опазване на околната среда не са изпълнили целите си. Така че в момента е решаваща политическата воля за по-доброто им приложение, което е задача не само на държавите членки, а и на регионите. Те трябва да създадат най-добрите политически рамкови условия за човека и природата. Също така смятам, че е задача на Европейската комисия имам предвид конкретно насоките за прилагане на директивите за опазване на околната среда трябва да бъдат преработени. Благодаря. Thank you very much. And now, Miss Perda. Благодаря, госпожа Перда има думата. Благодаря, господин председател. Поздравявам Марк за доклада му и за страстта, с която се е захванал с този въпрос до сега. Аз мога да подкрепя голяма част от неговите препоръки за постигане на целите за опазване на биологичното многообразие към 2020 година. Изслушванията по тази тема, както и заключенията на комисията, са повече от ясни. Изоставаме от целите и ако не действаме сега, просто няма да успеем. А не постигането на тези цели не е просто достойно за съжаление. То ще бъде заплаха за е, нашата екологична устойчивост, за нашето благосостояние, за продоволствената ни сигурност. Така че нека да не храним иллюзии. Ние не постигаме целите, които сами, ние, парламента, държавите членки и комисията сме си поставили през 2010 година и е, очевидно няма да ги постигнем. Е, не, комисията не е на висотата на очакванията, държавите членки също. Що се отнася до доклада, според мен той поставя да много добро начало и нашата комисия ще може да доразвие препоръките на докладчика и да предложи по-конкретни действия които да предприемат комисията и държавите членки. Знаем, че е от съществено значение да има повече съгласуваност между различните политически области. Знаем, че политиката за инфраструктурата и селското стопанство следва да бъдат преразгледани и по-добре да е, включват в себе си въпросите за опазването на биологичното многообразие. Необходими са и повече ресурси и повече финансиране от държавите членки. И държавите членки трябва да засилят е, е, дейността си по съблюдаване на действащото законодателство, да санкционират нарушителите. Държавите членки следва да инвестират в биологичното многообразие, тъй като това има свой економически смисъл. Не е на лице политическа воля обаче и според мен ние не би трябвало е, да се боим от посочване на виновниците за това. Посланието ни трябва да е ясно. Комисията и съвета следва да действат сега и то решително. Възползвам се от възможността да поискам информация от комисията как възнамерява да работи във вътрешен план със съвет. Видяхме преди няколко седмици каква беше съдбата на нормативната уредба за емисиите от моторните превозни средства. Вижда се какво става, когато бъдат понижени стандартите. И аз се присъединявам към докладчика, вказан от него за директивата за птиците и местообитанията. Не можем да допуснем отслабването на тази уредба. По петия показател за инвазивните чужди видове смятам, че комисията наистина трудно се справя. Е, просто не мога да разбера защо е, не се върнем на въпроса какво бихме могли да допуснем, а не какво бихме искали да забраним. Тоест, да направим един така наречен бял, а не черен списък. Така че комисията следва да действа по-активно и комисията, т.е. държавите членки и разбира се, финансирането е фактор от огромно значение. В мотивите си нашия докладчик заявява, че природата отправя зов за помощ към нас. Е, и аз се присъединявам към него, така че този зов да не остане глас в пустиня. Благодаря. Thank you very much, Благодаря, госпожа Каленбах има думата. Нека и аз от своя страна да благодаря на докладчика. Смятам, че до сегашното ни сътрудничество беше отлично. И въпреки проблемите с превода, това, което държим в ръцете си днес е отличен документ, нуждаещ се от много малко допълнение, защото отразява общо сето нашето мнение за необходимостта от изпълнение на целите, свързани с биоразнообразието. Като политически лица, наша задача е да дадем сила на някои гласове, които за сега са тихи. Комисията и държавите членки в миналото са пропускали да подчертават необходимостта от биоразнообразието. Много често се казва, нямате ли си друга работа на европейско ниво, че се занимавате с този въпрос. Най-важното ли е да спасим някаква, едно гнезденце, след като има толкова дупки по магистралите? Мисля, че това мнение се шири, защото недостатъчно обясняваме какво означава биоразнообразие. Преждеговорившата каза, че става въпрос за запазване на а, сигурността на продоволствието в Европата, за сигурността на екоуслугите, за неща, които не могат да се платят с пари. Ето, в Австрия имаме Алпите. Ако там не спасим биоразнообразието, например в горите, какво става с лавините? Ако не укрепваме водоемите, какво става с наводненията? Тоест това са не само заплахи за, за, за човешкия живот, а неща, които означават и економически разходи. Ето, затова казваме, че управлението на биоразнообразието струва пари обаче там, където мерките се прилагат правилно и където се управлява разумно, си струва това да се прави. Тоест, е, от към закони всичко е наред. Това, което ни липсва е правилното приложение в държавите членки и правилното управление. Биоразнообразие може да има само ако гледаме на проблема като на мрежа и не създадем коридори. Няма смисъл някои държави в регионите да имат амбициозни цели а в други региони и политически сектори да не се прави нищо. Смятам, че в доклада се съдържат много от тези послания, за които говоря и се надявам, че с писмото, което изпратихме на комисар Валдер и на заместник председателя Тимер Манс ще допринесем за насаждането на по-сериозно съзнание за това колко е спешно да се прилага стратегията за биоразнообразието, защото знаем, измрели даден вид трудно се възстановява, а и скъпо излиза. Не става въпрос за един-два редки вида, а за по-нататъчното съществуване на нашата планета. Thank you very much. And now, uh... Благодаря. Госпожа Бойдан има думата. Благодаря, господин председател. Аз също бих искал да благодаря на докладчика за отлично извършената до сега работа по доклада и за доброто взаимодействие с докладчиците в Сянка. И също така да се присъединя към изразеното от него съжаление за неблагополучията, свързани с превода на текста на доклада. Чухме, че се намираме в своеобразна криза по отношение на биологичното многообразие и приветствам възможността да подчертаем по повод на този доклад необходимостта от подновени усилия. И мисля, че сме на една страница, така да се каже. Четем от е, един и същи текст. От е, съществено значение е, е да се запази директивата за птиците и местообитанията. Това са всъщност два отлични екологични нормативни акта, е, достойни за най-висока оценка и в никакъв случай не би следвало да станат жертва на дерегулирането. Е, така наречената проверка за пригодност е, по-скоро следва да е средство да запазим онова, което вече сме постигнали, а не да отстъпваме от постигнатото. Успехите е, по опазването на определени видове категорично се свързват с действието на тези е, директиви, когато разбира се те се прилагат е, добре. Както казва докладчикът, същината на проблема не е в съдържанието на уредбата, а в нейното недостатъчно прилагане. Аз, впрочем, възнамерявам да, да, да, да внеса допълнение изменения, призовавайки комисията да работи по-активно с държавите членки за изпълнението на действащото законодателство и разпространението на положителния опит. Повече от половин милион граждани са участвали в общественото допитване – с призив е, да не отслабва действащото законодателство. Надявам се Европейският парламент да се присъедини към този глас е, най-широко и надпартийно. Особено удовлетворено съм също така е, да видя призива за конкретни действия по отношение на опрашващите видове, така наречените полинатори. Специално става въпрос за пчелите. Е, и не само те е, са подложени на, на сериозен натиск е, и следователно съдбата им доказва необходимостта от един полиотраслов подход за преодоляването на благополучият. Благодаря. Thank you very much. Now, Mr. Jabor. Благодаря, господин Ябор. Благодаря, господин председател. Като е, имам преди, че е, нашата докладчица Сянка е възпрепятствана да присъства, аз ще говоря от нейно име. Е, първо е, бих искал да подчертая, че загубата на биологичното многообразие е от една от най-съществените, значимите, от глобално значение кризисни ситуации, засягащи околната среда. Загубата на биологичното многообразие би, би трябвало да, да, да застане в центъра на нашето внимание. Е, що се отнася до стратегията за опазване на биологичното многообразие, за съжаление, към средата от нейното изпълнение следва да признаем, че повечето от заложените в тази стратегия количествени показатели не се постигат. И тези поставени цели са все повече празен звук, имайки предвид конкретно какво е извършено до сега в Европейския съюз. Доклада на Европейската агенция за околната среда за състоянието на природата сочи, че ако през последните няколко години се констатират известни положителни тенденции, то те са тясно свързани, те са последица от действащото екологично законодателство, най-вече директивата за птиците и за местообетанията. Следователно, всеки опит да бъде отслабено това законодателство ще допринесе пряко за нова загуба на биологично многообразие. Проверката за пригодност, процес, който е непрекъснато вход в комисията, поражда загриженост у нас, тъй като благодарение на него различни промишлени лобита, някои държави членки биха могли да подронят действието на действащото законодателство. На това категорично трябва да се даде отпор – Присъединявайки се към казаното от докладчика, а и от колегите докладчици в Сянка, бих искал да кажа, че проблемът на законодателството не е самото то, а неговото прилагане. В няколко случаи, в стотици бих искал да кажа, случаи у нас в Унгария плановете за управление липсват, нали, за Натура 2000 още, и макар и това да е недвусмислено юридическо задължение, то не се изпълнява. Освен това, финансирането за Натура 2000 е неясно, недостатъчно и практически невъзможно да бъде постигнато каквото и да било без е, осигурени финансови средства. Трябва да споменем също така значимостта на така нареченото хоризонтално законодателство, и не само за селското стопанство, за горското стопанство, а и за инфраструктурата, пътния, вътрешния, воден транспорт и така нататък. И най-сетне, нека да стане категорично ясно. Политиката на Европейския съюз е, за многообразието е под обсада от страна на комисията, на държавите членки и на някои лобистки кръгове. И при това положение на нещата, Европейският парламент би трябвало да е, се окаже на висотата на собствените си очаквания като защитник на природата, тъй като очевидно сме останали без съюзници. Благодаря следващият оратор. Благодаря, господин председател. Ето, че всички всички участници в написването на доклада са единодушни, защото наистина докладът е резултат от драматична ситуация. Плашещо е намаляването на биологичното разнообразие. Далеч не сме постигнали целите, които си поставихме преди 5 години. И ако не настъпи драстична промяна, няма да сме постигнали тези цели до 2020 година. Ето това е отправната точка на нашия докладчик и той е прав. Друг момент, по който нямаме никакви разногласия е, че гражданите също не желаят преразглеждане на директивата за местообитанията. Те желаят просто нейното по-добро прилагане. Това, което е записано в директивата, може да стане ефективно, стига да бъде прилагано добре. Така че много отказаното в доклада е и наше мнение. Разбира се, ще предложим някои изменения, за да стане текстът по-силен. Моето впечатление е, може би е само мое впечатление, че в мотивите, които излага е, докладчика, е, текстът е малко по-силен, отколкото в самия доклад, което е жалко. Например, по въпроса за економическите разходи и за всичко това, което губим и което бихме могли спечелим при ефективно опазване на биоразнообразието. Това изречение фигурира само в мотивите, а би трябвало да намери място в самия доклад. и по-нататък за следващите 5 години. Малко скромничко е изложена темата. Не се казва конкретно какво е станало през първите пет години. Разбира се, че справка може да се направи в документите, които са база за доклада, но въпреки това би трябвало да се спомене. И друго нещо, което според нас липсва в доклада е следното. Гражданите наистина желаят да знаят какво прави Европейския съюз, за да запази биологичното равновесие в Европа. Ето това трябва да се подчертае в доклада, че трябва да има повече информираност на гражданите. И още нещо липсва, според нас – а именно ценността на биоразнообразието, на природата като такава. Често казваме, че е, природата е ценна за човека, но нейната ценност е двойна. Тя представлява богатство за нас което е важно за нашето здраве, за нашето благосъстояние и за целия ни живот. Още нещо. Докладчикът казва, че някой от поставените цели вече са постигнати, например в областта на рибарството, а ако прочетем средносрочния преглед, там няма да намерим чак такава положителна оценка. Да, имаме добра обща политика в областта на рибарството, но тя трябва да бъде прилагана много по-добре, особено в Средиземноморието, където има катастрофални явления. Там 93% от а, видовете са подложени на свръх улов. Така че по принцип подкрепяме, подкрепяме текста, но ще предложим изменения. Господин Флоренц. Благодаря. Първо нека и аз да констатирам, че в собственото ми горско стопанство съм длъжен да констатирам а, колко загуби търпи биоразнообразието и унемявам просто, като помисля защо и как е станало това. Участвах в първия дебат по биологичното разнообразие. Тогава всички бяхме изпълнени с надежда, че нещата ще се променят към по-добро. Но прочетете сегашния доклад. Господин докладчик, аз нямаше да се справя по-добре от вас. Това, което каза колегата от НФ е и мое мнение. 80% от горите и полските площи са в ръцете на а, хора, които притежават горски, ступ, горски стопани. А не ги споменавате в доклада. Смятате ли, че ако затегнете законодателството, в моето стопанство нещо ще се промени? Не, защото липсва сътрудничеството с фермерите. Къде се вземат решения заедно с фермерите? Вземат се решения против фермерите. И тъй като те не искат да загиват, ето, до моето стопанство имаме а, стопанство, в което се отглеждат пернати с 80 000 пилета. Така ли ще продължаваме? То се управлява по безобразен начин. Докато млякото е пълната вода, е, директивата няма да ни, да ни помогне. Ако действаме против фермерите, ще се провалим, да знаете. Вярвайте ми, отдавна съм в бизнеса. Имаме високо образовани агрономи, дипломирани. Вие много добре знаете, че не можем да опираме вилицата във врата на фермерите. Така че трябва да се съсредоточим, да се вгледаме внимателно и да включим фермерите в този проект, да ги приобщим. Ако дойдете в моя регион, там имаме 3000 хектара, ако там има 3000 хек, хектара гори, за биоразнообразието това ще е нулев ефект, но ако се погрижим за малките биотопи и пазим тях, пазим дребните фермери, тогава ще допринесем за биоразнообразието. Отдавна сме се провалили в едрия подход. Независимо от това дали ще е законопроект или нещо друго, но непременно трябва да приобщим засегнатите страни, а сред тях са и фермерите. Иначе ще претърпим крушение, включително и аз. А, а що се отнася до скрининга, също смятам, че той вече се е променил, провалил и то не заради комисията, а заради държавите членки, защото а, все пак фермерските съюзи да до, са доста силни. А що се отнася до позеленяването, правим доста неща. Но а, това, което се прави до момента, не помага. От 30 години нямаме никакви успехи. Трябва да изпълним с живот идеята за позеленяването. Трябва да приобщим и ловците, и тях има за какво да критикуваме, но трябва да ги приобщим сами, няма да се справим. Най-малкото от топлото кресло тук в Брюксел няма да се оправим. Важно е държавите членки да разберат озеленяването, да престанат да изкривяват неговия смисъл. Е, не знам, в Алпите може да е друго, но в моя регион до сегашните мерки няма да успеят. Е, ако постъпим, както казвам, ще можем да е, обясняваме на нашите деца и внуци, що е природа, например да видят люпилня, която е в естествени условия. Благодаря. Thank you very much. Mr. Gerbrandy. Господин Гербранди има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин Демесмарк, за отлично подготвения проект доклад и за убедителното ви изказване в нашата комисия. Няма дума, мисля, с която не бих могъл да се съглася. Е, сърдечно ви благодаря. А при все това, е, аз а, е, чувам във вашите думи а, един а, определен отзвук от собствения ми доклад от преди пет години. Изводите ми бяха същите, решенията, които предлагах същите. Почти единодушна бе тогава подкрепата, която получи докладът ми както и днес, вашия. Мисля, трябва да бъдем реалисти. Ние сме определено поборници за биологичното многообразие. Но в същото време нашите правителства, от нашите партии и прочим, било то християн-демократи, социал-демократи, консерватори, либерали или прочие, от нашите политически семейства всъщност, управляващите не водят политиката, която ние подкрепяме. Значи, някакси много е лесно по принцип да си за биологичното многообразие, но нещата а, е, стават а, е, далеч по-трудни, когато на масата се поставят противоречиви интереси. И тъкмо сега е моментът да е, надигнем глас в защита на биологичното многообразие, поради което и аз категорично подкрепям е, призива на нашия докладчик против прословутата проверка за пригодност на законодателството с оглед на неговото отслабване. Аз също смятам, че кризата за биологично многообразие е тиха, невидима криза, а макар и вероятно да бъде най-голямата от всички кризи. И ако тук имаме представители на съвета, бих искал да ги попитам, защо организира извънредни заседания на Европейския съвет по повод на една или друга криза, а в същото време мълчи, не свиква извънредни заседания по повод на тази именно криза за биологичното многообразие. Дали съветът пък не би могъл и да ни отговори? Според мен загубата на биологично многообразие е далеч по-тежко предизвикателство за Европа, отколкото сегашната бежанска криза. Колко бяха заседанията вече на съвета и редовни, и извънредни за бежанците? А? За биологично образ... Е, многообразие какво? Е, и още едно свидетелство за това, че делата са далеч по-трудни от думите, е, е собствената ни обща селскостопанска политика. Лесно можем да обвиняваме държавите членки, но да погледнем и собствения си двор. Ние, разводнихме е, текстовете за така нареченото позеленяване на ОСП. Тук, в, в този парламент. Така че и, и, и нашите принципи не са чак толкова непоклатими. Един въпрос на вниманието на комисията е, по повод на принципа за недопускане на чиста загуба. Комисията отдавна работи по този въпрос. Бих искал да науча докъде е стигнала и кога можем да очакваме конкретни предложения. И най-сетне, господин председател, що се отнася до е, санкционирането на нарушителите. И огромен е проблема. Е, Агенцията на Европейския съюз за околната среда го подчертава в доклада си за състоянието на природата. И да ви дам един пример. Ловът на птици в Малта. Когато постъпих в Европейския парламент през 2009 година, мога да цитирам тогава появило съобщение за печата на Европейската комисия от 10 септември 2009, сметната пала, е, съдът на Европейския съюз, впрочем, потвърждава, че е, ловът на птици в Малта противоречи на европейското законодателство. Шест години от тогава. Е, последно писахме на Европейската комисия по този въпрос, мисля, преди 6 седмици. И защо Божем в Европа през 2015 година да не е възможно да се вземат мерки, след като една държава членка, билата най-голямата или най-малката, не иска да спази действащото законодателство. Защо за Бога не сме в състояние да я принудим тази държава членка да спазва закона? Да ми обясни комисията. Аз просто не мога да го разбера. И след като не можем да принудим тази държава членка да спазва закона, то как въобще бихме свършили каквото и да било. В това число постигането на собствените ни цели за биологично многообразие. Благодаря, Ян. Сега колегата Шрайвер. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik heb uh, veel energie in dit... Благодаря, господин председател. А, много енергия е вложена, вложена в този доклад. Вложих и аз енергия. Четох го доклада внимателно. Благодаря на докладчика и докладчиците в Сянка. Аз съм автор на доклада за селските региони, които имат проблеми. По този повод разговаряхме с представители на селски стопанства, с кметове по места и в доклада се описва проблемът на селските региони, когато им се налага законодателство без предварителна консултация. За това апелирам, помогнете на нашите е, региони при решаването на този проблем. В Холандия сме мислили и за прилагането на законодателството. Изпратихме до правителството писмо и четейки това писмо, установявам, че има предприятия, които изобщо не са отразени в нашите предложения. Ще ви изпратя това писмо, ще го изпратя и на комисията трябва да помогнем на холандските кметове и селски региони да преодолеят своите трудности. Много държави членки много от държавите членки не са направили почти нищо по, управля... по въпроса за управленческите планове в рамките на Натура 2000. В Холандия беше направено много и резултатът е положителен. У нас се опитваме да прилагаме на практика политиката на Натура 2000. Нещо, което осложнява живота на фермерите. Осложнява се и въпросът за жилищното строителство. Така че, когато вземем мерки за прилагане, трябва да държим сметка и за економическите и социалните реалности, нещо, което до момента не се прави и именно за това законовите разпоредби са така противоречиви. Например, член 17 на директивата за местообитанията. Принципът за превантивност се, е, не се прилага последователно. Не е ясно, що е общ интерес. Различните държави членки различно тълкуват разпоредбите. А прилагането трябва да бъде подобрено, затова има и указания на комисията, но има много неяснота по отношение на терминологията в директивата, нещо, което се потвърждава и от юридически анализи, например, що е вредни за околната среда вещества. В Германия, в Холандия се изграждат съоръжения, които примерно имат отрицателни последствия за Германия може да нямат отрицателни последствия в Холандия. Тоест в а, директивата за местоописанията има типични примери за лошо законотворчество. в плановете, е, когато се правят планове за управление, притежателите на земя не получават достатъчно информация, стига се дори до отчуждаване на земя. Изобщо набляга се на идеологическите аспекти, а не на интересите на селското стопанство. В точки 9 и 14 горещия катов се прехвърля е, на селското стопанство и рибарството а, има и други грешници, така да се каже, защото имаше драконовски мерки в селското стопанство за да намаляване на емисиите а, на нитратите. Прави се всичко възможно в атмосферата да има възможно най-малко емисии. Фамилните предприятия, които работят по екологичен начин – са осъдени на провал при сегашното законодателство. Това ли искаме? Такива строги закони ли искаме, че нито едно семейно предприятие да не оцеле? Да, в Холандия се прилагат драконовски мерки, но срещаме проблеми а има достатъчно възможности тези проблеми да се решат. Dan is mijn vraag, is de Europese Commissie bereid... Много е важно да се синхронизират указанията и насоките, за да има по-малко различия в тълкуването и прилагането. Комисията дали е готова да приеме че жилищното строителство и селското стопанство са под заплаха, защото при всеки проект, който при всеки проект трябва да се а, съблюдава и комбинацията му с други елементи, само така можем да постигнем целите за опазване на биоразнообразието в съответните региони. Резервите, изразени в четвърта точка, означават че националните органи трябва да дадат своето съгласие, ако бъдат уверени, че няма да бъдат накърнени а, условията за биоразнообразието, но не се предвиждат никакви възможности за обжалване на решението на органите. Изобщо всичко е много сложно. В миналото нашият комисар не веднъж е засягал тази тема. Аз подкрепям Натура 2000, но еколозите и мултимилионерите в момента печелят. Те купуват ефтина земя. Думата има госпожа Леонар. Yeah. Merci, Monsieur le Président. Euh, je remercie notre collègue pour... Искам да благодаря на колегата за пълният и богат доклад. равносметката за приложението на директивата и забелязваме намаляване на ефективността. Има някои текстове, които трябва да се задълбочат, като например за местообитанията и да се прилагат по-енергично. Аз предложих една резолюция за да се не прави една сметка на тези разпоредби. И затова сега настоявам за пълното прилагане на действаща директива. Заедно с моя колега разработихме не, инициатива за полинаторите, опрасващите видове. Някои от големите проекти започват с дребни стъпки, ежедневни действия, които са достатъчно ефективни. Благодаря. Благодаря. Сега бих желал да дам думата на Европейската комисия. Госпожа Ледус, предполагам. Обещавам ви, че ще се упражнявам да произнасям правилно имената. Thank you, Mr. Chair. Благодаря, господин председател. От името на комисията искам да приветствам текста на доклада. Благодаря и за работата на докладчиците в Сянка. Тук са избрани най-важните елементи от доклада. във връзка с съответните цели. Естествено се поставя силен акцент върху биологичното разнообразие и ползата от него за економиката. В доклада на комисията посочихме какви са на проблемите, ако не постигнем целите и къде има нужда от допълнителни усилия. Доклада, който обсъждаме, потвърждава заключението на комисията и изиска допълнителни действия. По въпросите, които бяха зададени към нас, много внимателно ще обмислим заключенията на парламента и съвета във връзка с подходящите действия като последващи мерки. Продължаваме работата по загубата в екосистемите. Публикувахме резултатите от една обществена консултация. Комисията работи по оценка на въздействието и през следващите месеци ще предложим последващи мерки. По другите коментари и в доклада забелязахме внимателно заключенията. Знаете, че комисията в момента анализира доказателствата и ще представим предварителни резултати на конференция на 20 ноември. Благодаря, колеги, благодаря за дискусията. Очакваме крайният ви доклад. И от това място искам да благодаря на всички участвали в написването на доклада. Преди да дам думата на автора, бих казал, че трябва че ми се щеше да дам думата на Европейския съвет в този момент, защото се повдигнаха много неприятни за него въпроси. В момента аз съм така а, само гост-председател, но нека да решим за напред и съвета да се явява тук, защото страдаме не само ние, страда и комисията следствие на действията на съвета така че ще се опитам да убедя нашия председател и съм сигурен, че ще го убедя. Господин Демесмакер има думата. Thank you uh, very much, uh, Mr. Chair. Благодаря, господин председател. Радвам се, че има общо взето консенсус uh, по ключовите моменти в доклада благодаря на колегите за окоръжителните думи. Не можем да си позволим да пропуснем целите до 2020 година. Следователно има нужда от повече политическа воля. След това нуждата от по-добро прилагане и по-добра интеграция между различните сфери на политиката и определено не, и не сме съгласни с преразглеждане на директивите за природата. Слушах внимателно изказванията на колеги докладчиците в Сянка и критиките в някои от изказванията на колегите. Да, в доклада е казано, че искаме да има подход на много заинтересовани страни и да включим регионалните и местните заинтересовани страни, включително и фермерите. Европейската комисия всъщност заяви пред Холандия, че в директивата има достатъчно гъвкавост за приложението. Мисля, че това, което споменахте, не се дължи на текста на директивата, по-скоро на приложението. Естествено, че текстът винаги може да, да се подобри. Благодаря. So, Dank. Ich möchte... Благодаря. Искам да ви обърна внимание, че срокът за измененията е 16 ноември. След обяд а гласуването в Енви ще е на 21 или 22 декември. Помолихме секретарията да не е 23 все пак, а гласуването в пленарна зала ще е януари или февруари 2016 година, така че до тогава имаме достатъчно време, за да постигнем отличен резултат. И така, дами и господа, преминаваме към пета точка от дневния ред. Става дума за СИТЕС и размяна на мнения с Европейската, за китоподобните, извинявайте, и за размяна на мнения с Европейската комисия. Думата имат зелените първо. As the uh, Commission will be aware, Както знае комисията, има някъде около 311 различни китоподобни, които се държат в затворени съоръжения в 15 държави членки. Става дума за 10 кита, 2 белуга, и един делфин от Амазонската акватория. Има съответна директива по този въпрос. Целта е да опази биологичното разнообразие. С нощи по телевизията в Великобритания видяхме, че тези животни изминават около 100 мили на ден, а пък затворените съоръжения, където се държат тези видове, са само 1% от площите, с които те разполагат в природата. И освен това, там <clears throat> няма нищо от ловната морска среда, Обикновено <clears throat> тези животни развиват проблеми и влизат в контакт с други видове, <clears throat> което променя на естествената динамика на групата, води до агресия, нараняване и в някои случаи смърт. Затворени съоръжения няма възможност за бягство. дори престъпниците, преди да влязат в затвора, имат възможност за обжалване а на, на видовете тук не даваме никакви опции за това. В директивата <clears throat> трябва да се запишат на условия за животните, които да отговарят на, на подходящите условия за съответните видове Може ли комисията да докаже, че затворените съоръжения отговарят на изискванията, които цитирах преди малко? Още един въпрос, ако позволите. Като имаме предвид научните доказателства, и поведението на тези видове дали комисията е готова да <clears throat> даде препоръки на държавите членки да преразгледат е, възможността за тези съоръжения. Благодаря. Благодаря. Госпожа Леонаро. Euh, alors qu'un réveil tardif émerge sur ce sujet. Благодаря, господин председател. На, на Забавихме се много по този въпрос и въпросът вече става много тревожен. Общо взето се очертават два основни проблеми. Тези видове живеят в огромни пространства в океана, а се държат в затворени съоръжения което <clears throat> противоречи на Международната конвенция за хората и фауната. Както каза колегата, тези е, животни изминават хиляди километри на ден, с държани в такива затворни пространства, които са е, десетки квадратни метра. В някои случаи се използват за представления, музика, присъствие на, на посетители, което всъщност е експлуатация на тези животни и се създава стрес сред тях и се оказва, че те не са в състояние да се възпроизвеждат. Може ли комисията да уточни своята позиция от гледна точка на правото в Европейския съюз? Имаше едно изискване към дафинариумите да <clears throat> помагат за опазването на природата и да се забрани експлуатацията на диви животни в Европа? И дали комисията има по-ясна визия за действието на такива центрове за представления с този вид видове? Благодаря. Думата, Аюзо има. А, думата има госпожа Аюзо. Благодаря, господин председател. Панорамата, която беше обрисувана, е ужасяваща. А, китоподобните, най-вече делфините, всъщност трябва да попадат под разпоредбите на СИТЕС, освен това имаме и директива за зоологическите градини. Имаме законодателство в това отношение от 2003 година. Случаите, с които аз съм запозната, не са чак толкова страшни, поне за Испания. У нас се полагат грижи за е, животните, а те изпълняват и образователните си функции. От 10 години в Испания вече не се купуват делфини, те се отглеждат в нашите а, зоологически градини, а зоологическите градини, които съм посещавала, са чудесни, тъй че нещата не са така страшни, като това, което току-що беше изложено. Не вярвам на ушите си, имах чувството, че става въпрос за друг континент. В Испания такова нещо няма. Не знам как се измерва стресът на делфините и шумът, не знам доколко те са чувствителни на шум но това, което аз съм видяла е спазване на нормите. Е, не твърдя, че няма черни овци, но в Испания се провеждат и сравнително всеобхватен контрол за животните, размножавани и отглеждани в зоологически градини. Благодаря, госпожа Аюзо, господин Алфронте. Grazie Presidente. Е, колега Юзо, но нямам проблем. Благодаря, господин председател. Колега Аюзо, не става въпрос за това как точно се размножават и отглеждат животните и как точно се спазват нормите. Проблемът е културен, проблемът е образователен, знаем, а е и научно доказано – че става въпрос за един високо интелигентен вид, който има и определено съзнание. А ние ги държим в плен, в клетки, без басейни, може би при прекрасни условия и при спазване на нормите, но въпреки това тези животни са пленници и го съзнават преди 20-30 години делфините играеха много важна роля сближаваха човека с животни, животното. А, с животни, които тогава... Те тогава бяха доста така непознати за човека, а сега са популярни, сега може би за публиката са най-интересните животни. Но всички те трябва да се подчиняват на разпоредбите на СИТЕС структурите за консервиране или трениране на тези животни бяха важни, но сега вече нямат право да съществуват, защото държим животните в клетки. Има образователни програми, програми, тренировъчни програми, запознат съм с това, те могат да бъдат ценни. Но какво правим? Показваме на децата, че могат да гледат животни държани в циментов басейн. Едва ли това отговаря на образователните цели за нашите деца? а, или пък ако караме делфините да танцуват пред децата или да правят нещо друго. Не бива да го правим. Трябва културен прелом в това отношение, така че апелирам към Европейския съюз да наложи културна промяна и да каже, че след 10 години такива интелигентни животни не бива да бъдат държани в клетки в Европа. Госпожа Килонин. Thank you, chair. Thank you, colleague. Благодаря, господин председател. Благодаря, колеги. Един въпрос към комисията. Как комисията ще работи по затварянето на делфинари организмите. В Финландия това ще бъде направено. И какво ще стане с животните, които са там? Дали комисията ще помогне за създаване на места, където да бъдат изпратени тези животни? които напускат дълфинариумите. Благодаря, колегата Ек. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, вече няколко пъти беше казано, че делфини и други китоподобни животни притежават самосъзнание – и поведението им е аналогично на нормите на, нормала, т.е. на морала. Т.е. има много доказателства, че тези животни са много високо развити. И като природозащитник мога само да кажа, че животни, които са толкова подобни на човека по своето поведение, трябва да получат и определени основни права. Нека ви дам пример за поведението на делфини. Преди 3-4 години имах възможност лично да се срещна с трикобери. Това е треньорът, който обучаваше делфините за телевизионния сериал Флипер. И този човек ми каза, че дълфин делфин държан в плен, то е отказвал да се храни, изпаднал е в истинска депресия и се е самоубил. Блъскал си е главата в бетоновата стена на басейна, докато е настъпила смъртта му. Така че това е ясно доказателство, че тези животни изключително много страдат от своето пленничество. А, ако искаме Европа в морално отношение да се развива, би трябвало да бъдем в състояние да признаем, че някои животни имат определени права. Особено такива животни, които имат самосъзнание, като тези морски бозайници. Така че моят въпрос към комисията – как оценявате правата на животните по отношение на такива видове днес и утре? Благодаря, колега Ек. Сега на господин, давам думата на господин Обраян. Заповядайте. Thank you very much, uh, Mr. Chair, and... Благодаря, господин председател. Първо, отбелязваме всичко, което чухме от уважаемите госпожи и господа депутати. В самото начало е необходимо да подчертаем, че има че, че нашият приоритет а, е, е, за опазването на китоподобните в Европа най-вече се вписва в а, е, директивата за първичните местообитания, т.е. за опазването им в дивата природа а е, законодателството за е, зоологическите градини и прочие е допълващо и е свързано с лицензирането и проверките на тези съоръжения. Мерките, които са вписани е, на вниманието на държавите членки в проекто директивата са свързани с образование, просвета, предотвратяване на напускането на, на, на, на дивите животни, както и условията, при които те биват отглеждани, което е всъщност в центъра на вниманието ви днес. Не по-малко важно е да се отбележи, че директивата категорично се позовава на принципа на субсидиарност. В далеч по-голяма степен, отколкото директивите за птиците или за местообитанията. Държавите членки тук следва да приемат мерките. Например, нямаме комитет за наблюдение е, по директивата нито механизъм за докладване от страна на държавите членки на вниманието на Европейската комисия за взетите от тях мерки по директивата. Но, във връзка с изразеното от вас безпокойство, ние вече сме издали по-рано тази година е, насоки е, за добра практика, почерпани от разговорите ни с различните заинтересовани страни в държавите членки, в това число Европейската асоциация за зоологи аквариумите, както и други, като неправителствени организации, като Родени свободни, например, е, с малко по-друг поглед към тази проблематика. Като тук става дума, разбира се, не само за китоподобните, а и за други видове. Комисията обичайно не излиза с насоки по отношение на отделни видове, нито разполага с експертните възможности да определи какви трябва да бъдат площите, например, за отглеждане на китоподобните закрити съоръжения очакваме от държавите членки в изпълнение на възложената им от директивата отговорност да приемат мерки на солидната научна основа. не сме е, на този етап разглеждали възможността да излезем с допълнителни насоки за китоподобните, е, отглеждани в затворени съоръжения, нито е, възнамеряваме да налагаме закриването на такива съоръжения, имаме насоки най-общо за съоръженията, които не отговарят на изискванията на директивата за зоологическите градини. Е, на, най-общо. Инак, е, по-настоящем е, готвим оценка на прилагането на директивата за зоологическите градини в е, рамките на програмата за проверка на пригодността на действащото законодателство, това число знаете и за птиците и за местообитанията. И разбира се, в контекста на тази оценка ще очакваме сведения от държавите членки, от различни заинтересовани страни в тях е, е, за евентуални неблагополучия, в това число във връзка с отглеждането на китоподобни. Така че тази оценка, е, с която вече сме се ангажирали и която ще се проведе най-вече идната година, ще обхване и проблематиката, която ви занимава днес. Благодаря. glaube, Благодаря. С това приключваме дебата по този въпрос. Сега нека си поемем глътка въздух докато дойде нашия гост и нашия председател. Много беше приятно да председателствам, но до следващите избори не ми трябва. Sì, sì, sì, ok, ok. Dear colleagues, I think that we can uh, start for this meeting and uh... Колеги, надявам се, че можем да започнем. Ще започнем с темата за ново споразумение за климата в Париж и днес ни се отдава възможност да разговаряме с председателя на Европейската инвестиционна банка, господин Вернер Хойер. Ще разменим мнения с господин Хойер за очакванията, възможностите за постигане на международно споразумение – е, на предстояща конференция на страните в Париж, конференция 21, особено с оглед финансирането на е, борбата с изменението на климата. Европейският парламент гласува доклад, посветен на тази тема на 14 октомври. И този доклад е, е, е, ще бъде и мандат е, на делегацията на Европейския парламент в Париж, в състав от 15 души депутати. Тук е също и господин Тейлър, заместник председател на Европейската инвестиционна банка, но първо ще дам думата веднага на господин Вернер Хойер за встъпителни думи. А след това, както е обичайно, ще изслушаме въпроси на колегите на първи кръг и след това ще има втори кръг и така нататък. Заповядайте. Имате думата. Благодаря и господин председател, господин Лавия, уважаеми госпожи и господа депутати. За мен е истинско удоволствие, е, както и за заместник председателя на банката Тейлър, както и за постоянния ни представител в е, Брюксел, да сме тук е, днес с вас, за да обсъдим КОП-21, конференцията на страните в Париж. Крайно подходящ е моментът в Нью Йорк работим по целите за устойчивото развитие, след няколко дена пък в Лима, заедно с Международния валутен фонд, ще се проведе конференция за подготовка на КОП-21. След три седмици предстои самата конференция или ще бъдем на място в Париж, е, или ще отправим поглед към Париж, е, където ще се съберат 196 страни. По протокола е, за борба с изменението на климата чиято главна цел, знаете, е ограничаването на е, затоплянето на, на планетата с до 2 градуса в сравнение с е, доиндустриалната фаза на нейното развитие. Като при това, разбира се, целта е да се запази економиката, да, да се е, запази растежа и заетостта и дори да възникнат значителни възможности за растеж. За тази цел обаче финансирането на тези процеси следва да бъде правилно. Европейската инвестиционна банка е най-голямата многостранна банка за развитие в областта на климата, на, на проектите във връзка с изменението на климата. Това е, ако щете, наша специализация. И това бе усезаемо, то, то стана ясно е, в Лима, по време на разговорите ни с е, различните е, международни банки, Европейската инвестиционна банка беше в авангарда на опитите да бъдат убедени всички останали да поемат по-амбициозни за ангажименти. Очакваме е, е, да финансираме проекти за климата през едните няколко години до 2020 година на обща стойност около 100 милиарда евро. Ролята ни ще бъде на катализатор. Е, ще мобилизираме както частни, така и държавни ресурси. Общо взето ние участваме с около 30% от един проект, така че мултипликационният ефект – на нашето участие ще бъде значително по-голям от тези 100 милиарда, с които се ангажираме самите ние през следните 5 години. Но е, нашият е, ефект на катализатор ще бъде и по-широк, понеже става въпрос за е, отправяне на, на сигнали, е, както на финансовите пазари, е, така и на държавите за тяхната политика. Ние сме единствената многостранна банка за развитие, която работи в цяла Европа и във всички развиващи се страни, в, в новите економики. Ето защо ние, както никой друг, сме в състояние да разпространяваме знания и опит, както в рамките на Европейския съюз, така и отвъд неговите предели. Но като банка от Европейския съюз, ние съсредоточаваме вниманието си естествено върху европейските проекти. Борбата с парниковите газове, знаете, има глобално значение, независимо от това къде се реализира даден проект. Така че това, което е от полза за Европа, е от полза и за останалата част от земята. И съответно както развити, така и развиващи се страни ще получат полза от нашите проекти. Отвъд рамките на Европейския съюз е, е, участваме с е, около 2,1 милиарда евро в областта на проектите за климата за развиващите се страни. Е, впрочем, е, е, отчасти по мандат даден от вас, който да се надяваме, вие все така ще подновявате. Но нещата няма да спрат до тук. Още две неща за нашите намерения. Първо, миналия месец в Лима аз представих на вниманието на министър на финансите и на представители на многостранни финансови институции намерението на Европейската инвестиционна банка да увеличи нормата на съфинансиране за климатичните проекти в развиващите се страни от 25 на 35% до 2020 година. Но обемът не е, не е всичко. И така стигаме до втория ни ангажимент. Нашата нова стратегия за климата е, съсредоточава вниманието не само върху обемите на финансиране, а и върху конкретни теми. Първо, въздействието на нашето финансиране. Второ, финансиране за така наречени адаптационни проекти. И на трето място, включване на съображенията за климата във всички наши стандарти, в цялата наша методика на работа, като банк. Особено внимание заслужава съсредоточеността ни върху въздействието Въздействието се измерва и по мултипликационния ефект на нашето финансиране. Ние разполагаме с сериозен инструментариум в това отношение, ще изграждаме структури за финансиране, които привличат по новаторски начин държавни средства, така че да е, стимулират и частното финансово участие. Е, така, например, зелените облигации Европейската инвестиционна банка бе първият емитент на такива облигации е, през 2007 година с обща стойност за сега около 10 милиарда евро в 11 различни страни. Убедени сме, че съчетанието от обем, съсредоточеност върху въздействието, адаптационното финансиране и разработването на нови финансови инструменти и продукти ще за стимулиране на, на други ще ни дадат възможност на нас, като Европейска инвестиционна банка, да направим значителен принос за преодоляването на климатичните изменения през идните години. Госпожи и господа, има и едно друго по-общо предизвикателство за данните, за информационната обезпеченост. Въпрос не толкова тясно експертен, колкото изглежда на пръв поглед. Ако искаме наистина да овладеем процесите на климатично изменение, трябва да знаем къде се харчат парите, за какво, как се харчат парите, за това става дума. Ето защо трябва да съгласуваме методология за информационно обезпечаване, за нейното агрегиране, за измерване на резултатите от нашата финансова дейност. И това може да стане само в сътрудничество с всички останали участници на пазара с ОИСР, с инициативата за климатична политика, с екипа на генералния секретар на ОНЕ за, за климата. Не бива да забравяме обаче, че многостранните банки за развитие не биха могли сами да осигурят финансовите средства, дори всички заедно да обединят усилията си. Трябва да разчитаме на частния сектор и то за по-голямата част от финансирането. И за тази цел правителствата следва да създадат ясна, непротиворечива нормативна уредба за капиталовложения в климатичната област. И в това отношение и вие, членове на Европейския парламент, имате своята роля като направляват европейския законодателен процес така, че той да способства за финансирането в областта на климата. И в тази връзка бих искал да ви уверя, че Европейската инвестиционна банка ще сътрудничи с вас и е, за подготовката на Парижката конференция по време на нейното провеждане и през идните години. Предстои ни значителна работа и аз с интерес очаквам по-нататъчните разговори вас, госпожи и господа депутати. Впрочем, надявам се, заместник председателя на банката Тейлър, е, да се включи също със свой размисъл, тъй като той а, е, а, е, ръководи специалния комитет на Европейската инвестиционна банка за финансирането на климатичните проекти. Благодаря. Благодаря, господин председател. А, благодаря ви. А сега първия кръг. Въпроси. Веднага ще дам думата на първия колега, господин Иво Белет, по политически групи, а от името на ЕНП. Благодаря, господин председател, господа от Европейската инвестиционна банка, добре дошли. Внимателно изслушах интересните ви встъпителни думи, особено по третия елемент, който вие засегнахте. Една четвърт от финансирането на ЕИБ днес с удоволствие отбелязваме, насочено към климата особено за постигане на енергийна ефективност, която според нас е сред най- ефикасните инструменти за преодоляване на парниковите емисии. Наистина енергийната ефективност следва да застане сърцевината на всички проектни дейности, толкова по-добре, че така смята и Европейската инвестиционна банка. На първо място трябва да се постави наистина енергийната ефективност. И второ, господин председател, за СТЕ, за схемата за търговия с емисии, както добре знаете, е, господин Хойер, ние тук готвим една солидна реформа на тази схема и един от нейните елементи е така наречения модер... модернизационен фонд. Европейската комисия предлага на Европейската инвестиционна банка да се отдаде по-значимо място е, вие фактически е, ще имате е, решаваща роля за финансирането, подбора още, на проекти за модернизация на енергетиката в държавите членки. Да ви нали, моля да коментирате тези два аспекта на вашето участие. Благодаря ви. Благодаря, господин Парньо. Благодаря, господин председател, господа е, представители на Европейската инвестиционна банка. Благодаря ви, че се озовахте на нашата покана. Е, е, ние добре познаваме дейността на Европейската инвестиционна банка вече от, от години насам за е, финансиране на тази е, ужесточена, би казал, борба за противодействие на климатичните изменения и е, е толкова по-значимо е вашето присъствие днес тук. Е, е, седмици само преди началото на КОП-21 в е, Париж, е, която надяваме се ще постави кръгълния камък на по-нататъчната работа в това направление. Си даваме сметка, че ролята на Европейската инвестиционна банка е от съществено значение за преход на, към, към безвъглеродна економика. Както също така добре знаем, тук не става въпрос само за е, една среща на най-високо равнище за борба с е, климатичните изменения, а и за промяна на, така да наречем, економическата парадигма. Тъй, че е, през идните години вашата роля ще стане още по-значима. Имам няколко въпроса на, на вашето внимание. Аз във връзка, прочим, с доклада който имах чест да е, изработя и който бе прият от Европейския парламент е, в подготовка за КОП-21. Първо за е, изкопаемите енергоисточници. Вие сте въвели нови стандарти още от 2013 година за допустимост на определени инвестиционни проекти Но при, при все това изкопаемите енергоисточници всяка година в световен мащаб се финансират с близо 500 милиарда. В Европа някъде 20% от финансирането се насочва все още на там. А всъщност целта е, както сме казали и ние през идните години, да се премахнат всякакви дотации, всякакво всяко финансово подпомагане на е, такива проекти за изкопаеми енергоисточници. Сега, 67% от а, е, а, е, финансирането отвъд пределите на Европейския съюз от ваша страна са насочени към а, а, съседните нам райони на изток и на юг. Аз бих искал да знам какво е разпределението между тези две направления, имайки предвид, че южното направление ще бъде най-осезаемо засегнато от предстоящите изменения на климата. Е, това са моите въпроси. Благодаря ви още веднъж и ви е, приемете моите уверения в най-високата ми оценка за полаганите от вас усилия. Благодаря. Следващия въпрос. Госпожа Гърлинг. Благодаря, господин председател. Моля ви, господа, да кажете повече неща за намеренията си да увеличите относителния дял на, дял на финансирането за борба с климатичните изменения до 2020 година. В Великобритания е, правителството възнамерява да е, участва с 2,8 милиарда е, до, до края на този период, два пъти повече в сравнение с изразходването до 2014 година. Та, както сте заявявали до сега, включително в, в Лима, е, вие възнамерявате да увеличите относително дял на това финансиране с 35%, което е прекрасно и аз ви поздравявам, но на мен ми се ще да чуя е малко повече за конкретните ви планове да стигнете до тази цел, особено за какви типове проекти ще, ще става дума и как ще ги приоритизирате. Така вие ни дадохте най-обща представа. Възможно ли е малко по-конкретно да развиете тази тема? Благодаря. Господин Гербранди има думата. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, господин Хойер, господин Тейлър. Благодаря ви за впечатляващите новини, които споделихте с нас за относителния дял на финансирането от ваша страна. Въпросите ми са по-скоро свързани общо с финансовата система и как ЕИБ е, би могла да, да се впише в нея. Е, тези въпроси ме вълнуват, тъй като доста са унези, които твърдят, че инициативите на Европейската инвестиционна банка, колкото и важни да са те, е, фактическото, действителното финансиране за борба с климатичните изменения може да се осъществи само ако се промени финансовата система. Блумберг, например, смятат, че капиталовият пазар е институционално закостенял или вкаменял. Гледа се назад и, не се прогнозира достатъчно активно. Счетоводните стандарти не поставят под въпрос стойността на така наречените блокирани активи а, по, по красноречивия израз на управителя на, на банка Винглът наскоро. Рейтинговите агенции не, не се занимават с риск за срок по-дълъг от 3 години, нали? а, а климатичните рискове, ну, общо заето, са далеч по- дълго, дългосрочни от 3 години след капиталовложенията. Значи има структурни проблеми в организацията на финансовата ни система, които биха и попречили да откликне на предизвикателствата, свързани с изменението на климата. Това са въпроси политически, разбира се, но би ли могла Европейската инвестиционна банка с своя експертен потенциал да допринесе за структурните изменения в финансовата система? Благодаря. Госпожа Хилонен. Искам да благодаря на господин Хое за на начина по който писа банковото финансиране. Няколко въпроса. Как ще вземете предвид транспортния сектор и какъв е ефекта на някои мерки като например изграждането на бързи ЖП линии. Ако искате да създадете е, зелен модел за транспортните системи, добре е да се финансира не само инфраструктурата, а и други проекти. Дали инвестиционната банка ще започне да финансира следващото поколение е, терминали за различни видове транспорт. Включително и устойчивите транспортни услуги като альтернатива с е, ниско съдържание на въглерода. Или пък ще се насочите главно към проекти, които се базират на изкопаеми горива. Следващият ми въпрос е за финансирането за земеделието. Дали Европейската инвестиционна банка е финансирала проекти, които целят намаляване на емисиите глобално и в Европа? И как ще, взем, как ще вземете предвид ролята на развиващите се държави? Благодаря. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Хоев, за това, че обясни стратегията. Очаквам да видя вашето съобщение за Париж. Като цяло идеята е добре, но няколко въпроса. Първо за цената за въглерода. Вие казахте, че ЕИБ мисли за цена с около 50 евро и след това увеличаване на тази цена до евентуално 100 евро на тон. Но като гледаме предложенията за реформата за търговията с емисиите, цените в никакъв случай няма да стигнат до тези нива. Какво ще стане, ако цената на въглерода остане много по-ниска от това, което вие предвиждате. Това е много важно да се вземе предвид, когато обсъждаме предложенията за реформа в търговията с емисии. Вторият ми въпрос е за стандарта за ефективност на търговията с емисии. Вашето решение е да запазите стандарта на 5,50 грама е нещо, което е, често подлежи на критика. И ми се струва, че така се обичаме на дългосрочен период е, за използване на изкопаемите горева. Великобритания използва 4,50. Има някои искания за 3,50, но за сега общо взето лимита е 5,50, което ми се струва, че е доста високо. Може ли да коментирате и този въпрос? Благодаря, господин Нано. Merci, Monsieur le Président. Euh, merci également, Monsieur le Directeur, pour votre présence. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин директор, за вашето представяне. От това, което чухме от вас, е, нямаме гаранция, че ще има конкретен успех. Финансирането се фрагментира в значителна степен и не е насочено конкретно към борба срещу климатичните промени. Всъщност това е констатацията на, на сметната палата в Европейския съюз. Какво предлагате да <clears throat> се, да се подготви по-добра оценка на проектите, след като те бъдат реализирани? Програмата, която се предлага от групата за климатичната политика, Кои според вас са критериите, които могат да имат местен локален ефект? Като имам предвид на, на срещата на страните 21, вашите гаранции не са толкова силни, защото общо взето политиката остава в национални рамки, а тя трябва да излезе в глобален план и да стане планетарна. Зато ме се струва, че има нужда да се насочат инвестициите за индустрии, където не се използват толкова много въглерод – и във връзка с дейността на ЕИБ извън границите на Европа, трябва да направите връзка с развитието и създаването на работни места. Каква ще бъде вашата стратегия за трайна индустриална стратегия в Европа? Благодаря. Благодаря, колеги, благодаря за въпросите. Още, още един въпрос. Това беше първият тур на въпроси. Моля, изчакайте. След първият тур предлагам да дам да дум думата на Европейската инвестиционна банка. Не знае кой от двамата ще отговори. Благодаря, господин председател. Да. Ще се опитам да отговоря на вашите въпроси. Разделили сме си задачите с моя колега. Колегата познава по-добре подробностите, затова ще го помоля да коментира това, за което питахте. Да, господин Белета, напълно съм съгласен, че енергийната ефективност е най-добрата политика и работим в дискусия с държавите и членки. Но вижте, тук става дума за сравнително дребни инвестиции, за подобряване на състоянието на жилищата и ако те се направят, ефекта върху климата ще бъде значителен. Това, което се прави в някои от така наречените нови държави членки, които не са вече нови, е много окоръжително. Декември, Париж, срещата там ще бъде изключително важна, не само защото темата, която ще се обсъжда е важна, а и защото имаме чудесна възможност Политически казано, моментът е сега. Основните играчи в глобален план в момента са готови за напредък и този прозорец на възможности няма да трае дълго. Така че приветствам вашия доклад. Имаме нужда от подкрепа, за да убедим онези, които все още се колебаят за своите решения в Париж. И дискусиите в финансовите институции по този въпрос не са никак лесни. Някои колеги визират най-вече на, на краткосрочните проблеми с заедостта и затова не отдават такъв приоритет на конференцията за климата. Специални благодарности за вашия принос. Убеден съм, че тази промяна в парадигмата трябва да бъде въведена. Имаше въпрос за финансовата система – Съгласен съм в значителна степен с това, което казахте за финансовата система, но в някои случаи не, <clears throat> не можем да се справим с този проблем, защото ние сме само една от многостранните банки за развитие. И е много важно в каква правна рамка ще работим. Затова ми се иска да приключим с изграждането на банковия съюз и след това да се създаде европейски капитал пазар. Приветстваме инициативата на комисията. В противен случай финансовите пазари в Европа ще останат фрагментирани. Има много интересни събития в сферата на цифровата економика. Нашата мисия като институция е да се завърши вътрешният пазар. Цифровият пазар в Европа е изключително фрагментиран и разпокъсан. А това е един пазар, който е глобален. Може би господин Тейлър ще добави още няколко неща по този въпрос по на различните видове транспорт. Това е един ключов въпрос за мен. Стратегическите инвестиции са в центъра на вниманието, включително и план на Юнкер. Важното е да се намерят интелигентни решения, връзките между различните видове транспорт за нас остават основен приоритет, а пък за цените на въглерода Може би колегата ще добави нещо по този въпрос. Господин Тела, благодаря. Аз ще се опитам да отговоря на конеция въпроси, на които мога да отговоря. Напълно съм съгласен с това, което казахте за ефективната, енергийната ефективност. Вярно е, че не правим достатъчно в тази сфера, не защото не искаме, а, а защото проектите обикновено са малки и те трябва да бъдат агрегирани. Миналата година инвестирахме някъде около 2 милиарда за енергийна ефективност, 6 милиарда за на възобновяема енергия. Попитахте за фонда за модернизация. Ако поискат нашата банка да участва в този фонд, с удоволствие ще се включим и ще помогнем с каквото можем. Попитахте за критериите. Да, Ако участваме в този фонд, е, ще искаме да се следват е, нашите критерии за кредитиране. Да, това е нашият отговор на вашия въпрос. Следващият въпрос са е субсидиите за изкопаемите горива. Нашата енергийна политика е неутрална във връзка с съответните горива. Ще кажа няколко думи и за лимит от 5,50 грама. Целта е така да се <clears throat> премахне използването на замърсяващите въглища като източник на гориво за външните действия. Вярно е, че в значителна степен това, което правим е извън Европейския съюз, е, съседните държави и тази наша дейност ще продължи. Увеличаването. Тези 35% са част от общото ни кредитиране извън Европейския съюз. Това е кредитиране за държави, които са получатели на онези 100 милиарда и тук не сме включили източните европейски държави. Да, има увеличение. В момента става дума за 1,2 милиарда. 25% миналото година беше 50 милиарда. Следващата година очакваме около 100 милиарда. Ако темпото на увеличение се запази Попитахте как е, определяме приоритетите. След стратегическият преглед е, решихме да се ориентираме най-вече към резултатите. Много по-лесно се измерват нещата в началото, отколкото накрая като резултата. Работим с други банки за развитие, Европейската банка за развитие и националните банки за развитие, за да изберем онези проекти, които ще имат най-голям ефект в Европа. Господин Гебрандис До известна степен съм съгласен с това, което казахте, че сега счетоводните подходи и а, подходите на рейтинговите агенции трябва да се променят, за да се избегнат някои отрицателни стимули. Но вижте, в крайна сметка това не е наша задача. Съгласен съм с председателя за транспорта, ако има добри проекти за различни видове транспорта, естествено ще се включим в кредитирането. Това е част от нещата, които желаем да кредитираме. Питате дали имаме проекти, чрез които намаляваме емисиите в земеделието. Не зная. Има такива проекти извън Европа, но не мога категорично да кажа дали те намаляват емисиите за цената на въглерода. Основният момент тук при решенията си за проектите използваме цена на въглерода, която е някъде между 30 и 50 на тон. Това общо взето е прогнозата за адекватната цена на въглерода. Не използваме цената, на пазарната цена, от схемата за търговия с емисиите. Ще се придържаме към нашите прогнози за действителната цена на въглерода. За стандарта за ефективност на емисиите, всъщност той беше резултат от прегледа на енергийната политика преди около две години и половина Всъщност числото, на което използваме, е част от тази политика. Числото беше преразгледано на, на средата на периода и беше запазено на, на това ниво, но след 18 месеца ще има преразглеждане и ще помислим по въпроса отново. Не зная дали 5,50 според една методика е равно на 4,50 по друга методика. Но нямаме време за на такъв разговор. Важното е, че този момент ще бъде разгледан след като при преразглеждането на политиката след 18 месеца. И още нещо по последните въпроси, които бяха най-вече насочени към това, за това как гарантираме последващ анализ за ефективността на нашите проекти. От наша страна ще наблюдаваме много внимателно ефективността на проектите, които кредитираме. И тази дейност ще продължи. Мисля, че така успях да засегна поне повечето от въпросите, които бяха зададени. Благодаря. Подкрепили сме такива проекти, но аз нямах конкретни примери за това. Имам предвид проектите извън Европа. Благодаря Нека сега да минем към втория тур въпроси. Господин Петерле. Благодаря, господин председател. Okay. <laughs> Even here. Hvala lepa za jasno predstavitev. Iz nje izhaja, da Evropska investicijska banka. Благодаря за е, това много ясно изявление. Европейската инвестиционна банка действително може да играе ключова роля, но както знаем, амбициозните цели могат да предизвикат и амбициозно, амбициозна съпротива, т.е. амбициозните цели трудно се постигат в момента сме в процес на сключване на двустранни споразумения, няма да ги изреждам, но всички те ни дават възможност да комбинираме цели, които ние си поставяме с целите, които ще се поставят на конференцията в Париж. Аз съм член на парламентарната комисия за Индия и според мен има много възможности за по-нататъчно развитие можем да съчетаваме своите цели и в партньорство с Индия, страна, която е доста амбициозна по отношение на растежа си за следващите 20 години. Ако се вгледаме в китайския модел на развитие, ще трябва да констатираме, че амби емисиите ще се увеличат многократно, нещо, което ще ни затрудни да постигнем целите си. Смятам, че Европейската инвестиционна банка трябва да бъде приобщена и привлечена към съдействие в, за позеленяването на индийската економика. И сега моите въпроси. Как виждате ролята на Европейската инвестиционна банка? Мисля, че можем да постигнем добри резултати. Thank you very much. And now, uh, Mr. Благодаря, господин Бранен има думата. Благодаря, господин председател. Да, да поговорим малко за дърветата, за горите е, е, например, е, ролята на гората за улавянето на въглерода е добре известна и определено в Европейския съюз 10% от нашите въглеродни емисии се поглъщат от горския покров, така че лесовътството, залесяването е нещо особено важно. И аз се интересувам какви проекти възнамерявате да финансирате за залесяване – и също така нещо не по-малко важно за опозотворяването на, на дървесината. Значи, е, традиционно е, за изграждане на, на, на жилища, на, на мебели и така нататък, което е екологосъобразно, за разлика от другите строителни материали. След това има много нови, новаторски начини за опозотворяване на дървесината нали, под формата на, на дървесни влакна, с дървесни влакна в е, е, съчетание с е, памук, например, могат да се произвеждат тъкани. Та, в това отношение какво смята да прави Европейската банка и на трето място, което вероятно е най-пряко значимо за вас, е, е Съчетането на горско и селско стопанство. До 30% може да се очаква ръст на селскостопанското производство, ако се търсят съчетания с горското стопанство. Имайки предвид изключително важната роля на горския фонд за преодоляване на климатичните изменения. Най-накрая бих ви попитал дали според вас, както и според мен, най-добрият приятел на човека не е кучето, а дървото. Благодаря. Госпожа Вишневска. Благодаря. Уважаеми господин председател, заместник председател, има ли проекти или така категории проекти, които се изключват от финансирането и ако да, при какви условия, какви са критериите? Имам предвид, например, за проекти във, във връзка с, с изгаряне на въглища. И един въпрос за енергийната сигурност и сигурността на енергоснабдяването? Ще прилага ли е и Б критерии, свързани с ефекта на инвестициите върху сигурността на енергоснабдяването? Защото ако не инвестираме в модерни технологии за изгаряне на въглища, няма да постигнем целите си. И още нещо, Европейската комисия а, излезе с предложение за инвестициите на ЕИБ. Три държави членки, заедно с комисията, ще бъдат представени в инвестиционния борт на Европейската инвестиционна банка какво става с страните, които не са представени, те не са облагодетелствани, ще имат ли право на гласите? И защо не се подпомага процесът на залесяване? До сега само 5% са вложени докато за е, борба с измененията на климата са е, инвестирани 90 милиарда. Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Sr. E, e obrigado por estar aqui connosco. O Banco Europeu de Investimento eh, afirmou. Благодаря, господин председател. Европейската инвестиционна банка наскоро заяви, че смята за своя задача да бъде водеща в инвестирането на е, действия на проекти за преодоляване на глобалното затопляне, удържането му до 2% Целзий и какви конкретно действия възнамерява да приеме Европейската инвестиционна банка, имайки предвид е, е, сегашния недостиг на кредит въобще в световен мащаб и за развиващите се страни. На второ място, вие говорихте оптимистично за евентуалното участие на частния сектор, за мултиплициращата роля на вашите 100 милиарда, които възнамерявате да отделяте. Как смятате да, да привлечете наистина частния сектор? И на, второ, и на, и на последно място, какъв ще бъде относителният дял на вашето финансово участие за възобновяеми енергоисточници и за развитие на транспорт? Благодаря, господин Салимович, има думата. Благодаря ви. Благодаря ви за обзора на своята дейност, който ни дадохте. Имам два въпроса. Първият принуден съм да формулирам малко по-остро и предварително ви се извинявам за това. Но така или иначе, вие говорихте за превратни, порочни стимули. Ето ме, ето, ето. Вижте ме къде съм. Та значи такива ни порочни стимули е, за участието на частния капитал в технологично усъвършенстване и въобще за, за проекти, е, за преодоляване на последиците от изменението на климата. Какви конкретно такива превратни порочни стимули имате вие предвид? предвид? И, и ако бихте могли да разговаряте, да възлагате пряко задачи на политиците, какви точно задачи бихте им възложили в това отношение? В крайна краща и ние сме политици, е, може да ни кажете. И на второ място знаем, че в е, залата присъства така, прословутия е бял слон, т.е. Е, е, натрапчив проблем, за който сякаш никой не говори. Знаете, става въпрос за това, че някои държави все още не са се ангажирали с емисионни квоти, за това, че се подправя статистиката, меко казано. Вие възнамерявате да увеличите финансирането си от 25 на 35% в климатичната област. Добре, конкретно ви питам, колко още пари трябва да хвърлим, за да постигнем тези 2 градуса по Целзий? Не, няма нужда да ми давате конкретни числа, просто е, в относително изражение, ако може да ми кажете. Благодаря. Мадам е, е Ширия Пирик. Благодаря, госпожа Пирик. Благодаря, господин председател. Обръщам се към представителите на, на представителя на инвестиционната банка и за да му кажа, че с радост е, чух казаното, но имам конкретен въпрос във връзка с европейското селско стопанство. Постоянно се говори, че 40% от а, замърсяващите емисии са от селското стопанство и че селското стопанство може да допринесе много за поставените цели по отношение на чистотата на въздуха до 2300 година, намаляване на метана, рециклиране на оскъдни суровини и прочие и прочие. И сега конкретният ми въпрос. Преди две седмици посетих голямо предприятие, там ставаше дума не за 30% финансиране, нещо, което у нас не е необходимо, тъй като субсидиите у нас са насочени към слънчева и вятърна енергия. Така че искам да попитам дали предоставяте средства и за такива проекти. Защото, например, в Германия бяха осъществени доста положителни неща. Фермерите схванаха, че не могат сами да се преборят с вредните емисии в собственото си стопанство. Защото селските стопани чакат вашия отговор. Uh, Uh, няма повече желаящи от колегите. Имате думата, господа, да отговорите. Господин председател, госпожи и господа, сериозно е предизвикателството, защото очевидно в тази зала е, е събрано толкова знание, е, е, толкова експертен опит, че аз не смятам този разговор почти по силите си. Добре, че колегата Тейлър е тук. Но да, да видим някои от вашите въпроси, така от по, по-стратегическа гледна точка. Господин Питерле насочи вниманието ни към тази връзка между амбициозните цели и, и, и показатели от една страна и от друга страна съпротивата, политическия отпор. И ние е, наскоро е, красноречиво, получихме красноречиво доказателство за това е, и в Нью Йорк, и в Лима. Аз смятам, че външните работи на Европейския съюз са нали, не само за развитие, но и общо политически смисъл и за международна търговия, външната политика на Европейския съюз би следвало да бъде важен инструмент в ръцете му да убеди международните си партньори да участват е, е, повече. Опитвам се да, да формулирам всичко това любезно. Но когато разговаряхме с другите многостранни банки за развитие, не останах впечатлението, че е, усещането за неотложност е, на, на, на, на цялата тази проблематика е, е широко разпространен. А, впрочем, политическата обстановка никога не е била по-благоприятна за а, а, постигане на резултати от страна на КОП-21. Първите ми опити в това отношение датират преди 20 години, а, а, когато бях в Китай – за 20 години е, отношението на Китай еволюира неимоверно. Е, вие по-добре вероятно познавате положението в Индия, но мен ми се струва, че, че и е, е в Индия се различат пластовете, а на всичко отгоре имаме е, президент на Съединените щати, който фактически е готов да работи за постигането на договореност. Ако пропуснем този шанс, ще се окажем в пустиня, е, вероятно не само образно казано, през едните 10 години. Така че Европейския съюз трябва да се окаже на висотата на, на тези възможности. Е, Европейската инвестиционна банка е, е натоварена с задачата да бъде финансов инструмент на Европейския съюз и отвъд неговите граници. Е, средствата, с които разполагаме, са ограничени обаче. Финансовите средства. Но общо взето на 10% от обема 90% от обема все така следва да се реализира в рамките на Европейския съюз. Външният кредитен мандат е, предстои да се преразгледа съвсем скоро и вие всъщност ще имате възможност да се произнесете за възможностите ни да маневрираме финансови отвъд Европейския съюз. Не пренебрегвам проблемите на, на еврото, това, че економическия обрат все още не е необратим, така да се каже, но е, необходимо е да откликнем в по-голяма степен на потребностите на света около нас. А за горите, горското стопанство изцяло е, подкрепям казаното от вас за тяхното значение. Сега, дали кучето или дървото е, е по-добър приятел на човека, питам се, е, що се отнася до човека, аз се чувствам някакси по-уютно с кучето си, но пък ако става въпрос за покрива над главата ми, Естествено, не мога да не бъда благодарен на Световната гора. Сега, за връзката между селско стопанство и горско стопанство трябва да кажа, че за банката това е съответно неразорана целина. Селското стопанство поначало присъства с незначителен дял в нашата дейност. До сега е, добре би било, би било интересно да се движим на там, но преди всичко трябва да натрупаме е, опит. За сега просто не биха гледали на нас сериозно. Е, но ние гледаме открито на, на тези въпроси и сме обнадеждени. За въглищата и какви бяха пороч, порочните стимули, това ще го оставя господин Тейлър, но а, един въпрос не разбрах за инвестиционния съвет или инвестиционен комитет. Всъщност няма такъв, няма такъв форум, в който държавите членки са представени с трима, а банката с един. А не, ако става въпрос за фонда за модернизация, да, но това няма нищо общо с темата ни. Е, това е. Останалите въпроси ще оставя на колегата. Но, но една молба. У, умолявам ви за връзките между банката и Европейския парламент. Отърнете особено внимание на мандата на банката за външно финансиране. Е, когато е, разговарям с вашите комисии, очакванията към нас са огромни. Но реалността е такава, че кредитният ни мандат за работа отвъд границите на Съюза възлиза на 8 милиарда годишно. Нищо повече. Това трябва да се промени. Благодаря. Още, още няколко неща по въпроса за е, търговското сътрудничество. Е, да, разбира се, ние сме инструмент на европейската политика и ако различни търговски договорености е, доведат до е, задачи, е, които ни се възлагат, естествено, но по-скоро нашата роля е следваща, а не изпреварваща. Сега за, за горите, за дърветата и прочие, ние, ние сме участвали. Имаме, има един фонд за а, повторно залесяване. Ам, той действа в Латинска Америка и там ние работим с други, с Америка и, и други. И аз съм напълно съгласен с казаното от нашия председател, че а, залесяването е нещо много важно, да, да, да, да го подкрепяме по силите си. И тук после може да говорим и за биомасата, наистина, е, и, и дървесната биомаса. И ние сме готови и подкрепяме проекти в е, тази промишлена област. И е, от една страна стимулираме залесяването, от друга страна вече преработката на, на дървесината. Госпожа Вижневска ще, ще, ви, ще ви пишем отделно. Вие конкретно питате кои проекти да бъдат из, изключени. Аз както вече казах. Това са проекти, в които е, нормата на емисии превишава 550 грама. Е, те се изключват. Ние като енергоисточници сме неутрални, разбира се. Нали? Ние, ние е, е, е, не фаворизираме една или друга технология, но разбира се, този показател играе своята роля. Питате също така защо за залесяване имаме само 1,9% от инвестиционната програма. Първо, както каза нашия председател, защото трябва да натрупаме опит. И второ, защото в край на краищата ние зависим от качеството на проектите, които ни се предлагат. След това няколко въпроса бяха зададени за тези 100 милиарда, 100 милиарда долара годишно на юг и, и на изток. Трябва да се каже, че тази цел, този показател включва и частния сектор. Ние ще участваме, както каза и, и нашия председател, така с, с горницата, така да се каже. Но но има и други, които трябва да, да свършат своята работа, за да се стигне до тези, до тези 100 милиард. Порочни или превратни стимули, казвате, а, аз конкрет, конкретно това имах предвид, че твърди се, че стандартите е, за банков надзор, внедрени преди няколко години, фактически не стимулират, е, възпрепятстват финансовите институции да инвестират в по-зелени проекти, които може да бъдат малко по-рискови. Например, пенсионните фондове не, не могат да си позволят такъв риск. Така че тези инвестиционни стандарти е, е, следва да бъдат огледани от тази гледна точка. Сега, не, това не е нашата експертна област, но, но, но това е широко разпространеното мнение, е, трябва да ви кажа. Освен това, питате колко е необходимо, за да се стигне до 2%. Мога да кажа, че ние е, участваме с 25%, възнамеряваме да стигнем до 35%. Нали? За, за, за държавите извън Европейския съюз. Но да сме наясно, ние правим най-доброто, на което сме способни. Дори целият ни кредитен ресурс, обаче, да бе насочен към климата, това би било капка в морето. Тези, тези 2% изискват един широк фронт хвърляне на всички сили далеч над възможностите, прочем, само на многостранните банки за развитие. По-нататък вие питате за възобновяемите. Накратко казано, ще вложим във възобновяемите колкото се може повече. С оглед, разбира се, на качеството на проектите. Това винаги трябва да се каже. Ще зависи от така да, да се изразим банкоспособността на внесените проекти. Благодаря. Благодаря ви, господа, за е, вашите отговори. Е, полезно е. Полезно е така да, да разговаряме от време на време, за да се осведомите вие и за приоритетите на, на нашата политическа дейност, е, а и е, за да ни осведомите за своите е, намерения. Благодаря. Приключваме с тази точка от дневния ред с едно кратко прекъсване от минута-две, преди да пристъпим към следващата. Colleagues, we can uh, start another time the meeting. Колеги, можем да започнем работа по последната точка в дневния ред. Става дума възражение по правило 106 за разрешение за използването на етил хексил фалат ще дам думата веднага на докладчик Павел Поц да ни обясни темата. Благодаря ви, господин председател. Колеги, моля ви малко търпение. Сега ще миня на чешки, защото така ми е по-удобно. Уважаеми колеги, искам да ви предложа да възразим против това комисията да удължи с 7 години разрешението за използване на вредното вещество диетилхексилфталат веществото е канцерогенно, вреди на имунологичната система, на възпроизводствената система, на, на извинете, на репродуктивната система, причинява рак на гърдата, рак на тестисите, нарушава нормалното производство на сперматозоиди, а, причинява клетъчни изменения и прочие, и прочие. Значи няма прак, под който да е, е безопасно използването на това вещество. Фталатите са биоакумулативни, т.е. натрупват се в организма и при високи концентрации се е, причинява невротоксично действие. Комисията възнамерява да удължи разрешението за използването на това вещество за определени цели. Но трябва да се има предвид, че такива подобни вредни вещества трябва час по-скоро да се заменят с еквивалентни, но безвредни вещества, които да осигуряват високо ниво на защитеност за човека и неговото здраве. Така че предложението на комисията противоречи, например, на действащата, действащата директива за електронните уреди, не е съвместима и с други разпоредби на Европейския съюз. Например, на 21 септември тази година комисията сама казва в свое съобщение, че веществото ДЕХП е вредно за човека. С други думи, самата комисия е непоследователна и е, не, няма логика да предлага удължаване на разрешението за използване на това вещество. Според мен е проблем, че а, се набляга само на вредата, която веществото причинява на репродуктивната система. Това не е допустимо. Още повече, че то причинява вреда и на ендокринната система. А сега комисията възнамерява да разреши използването на веществото заедно с БВЦ като омекотител. БВЦ е вещество, което се определя не като отпадък, а като то рециклируемо вещество. Изобщо това схващане на комисията е про проблемно и противоречи на принципа на кръговата економика, който гласи, че рециклирането не бива да причинява, да води до удължаване на живота на вредни вещества. Веществото ДЕХП се намира в околната среда, в атмосферата, дори в кръвта и урината на европейците. Т.е. заплахата е за всички, но най-вече за бременните, новородените, децата. Още повече, че веществото а, е доказано вредно и има своите альтернативи. Научихме, че има заместители на това вещество. Отповидайцим сусен контролован. Не били предложени отповеди. А онези, които защитават тезата за удължаване на разрешението, не можаха да изложат е, убедителни аргументи в полза на използването на ДЕХП и в полза на факта на това, че трябва да се примирим с вредите за човешкото здраве. Почти арогантна е реакцията. Признава се, че не е направена оценка на въздействието върху човешкото здраве. Методът на анализ е спорен и не може да докаже наистина е, действително съотношение между вреди и ползи. Говоря за економически ползи. Как може да се твърди, че рисковете за околната среда и здравето на човека могат да бъдат контролирани? Установихме дори, че фирмата, която е подала молба за удължаване, изобщо не е била в състояние да даде данни за експозицията на собствените си служители и не е избегнала тази експозиция. Е, не може комисията да прави такива предложения, не може демократичните процеси да тровят европейското население. Е, е, мистер Джаво, replacing Мистер Айкаут. Prin Тявор. Úr, szeretném megköszönni Pável Posznak a munkáját és mindazt, amit itt elmondott. Azt gondolom, hogy rendkívül fontos. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика Павел Пос. Благодаря и за изказването му сега. Съгласен съм с докладчика. Става дума за вещество, което има сериозен ефект върху здравето. И тези последствия трудно се контролират. Изследванията показват, потенциални странични ефекти, отрицателни върху организма на хората, по-специално бременните жени и развитието на децата. по време на бременността. Анализът на риска показва, че в преработващите предприятия а, има нива на това вещество, което а, влияе много сериозно върху здравето. Рисковете са реални и сериозни. И разрешението за това вещество би допело до много заболявания в Европа. Малко е, е невероятно да се дава на е, удължаване на разрешението без съответните изследвания. Да не забравяме принципа на предпазливостта. Изискванията да се докаже, че едно вещество не е вредно. И още нещо. Това вече е въпрос към комисията Фирмите, които искат разрешение, съответната процедура за действане от Европейската агенция и тя стига до заключението, че на економическите ползи надвишават на рисковете. Въпросът ми е към комисията дали може да потвърдите промяна в процедурата за разрешение и дали промяната в процедурата е била направена от агенцията. Защо тогава агенцията се е заела с тази дейност, без да има задание към нея? И още нещо. Подходяща ли е тази процедура, след като знаем, че е, така се увеличават е, потенциалните заплахи за здравето на работниците и гражданите? Затова питам дали на ползите надхвърлят здравните рискове. Господин Поп се спомена резолюция на на Европейския парламент, където ясно е казано, че трябва такива вещества да бъдат извадени от употреба. Благодаря. Благодаря, господин Бозой. Грация, президенте. Благодаря, господин председател. Просто вещество е добре известно като токсично. Аз е, няма да повтарям е, всички аргументи в основата на изразеното безпокойство по повод продължаващата употреба на диетилхиксилфталатът с токсично въздействие върху репродуктивната система, е, е, жлезите с вътрешна секреция и прочее. Това е едно от първите вещества, е, определено, класифицирано като будещо сериозно безпокойство по регламента РИЧ. След само други вещества в 14-то приложение от същия регламент. И фталатът е забранен в е, детските играчки, в всякакво електронно електрическо оборудване от началото на тази година. И все пак е, това вещество все още широко се употребява, тъй като, вещество, тъй като това е съставка на поливинилхлоридните изделия, а те са широко разпространени и в бита, изкуствени коледни дравчета, мебели, обувки и какво ли още не. А, а альтернативи има, не само като съставка за ПВЦ, а и за други. Е, има и альтернативни вещества, и альтернативни технологии. И по време на допитването за въпросното разрешение бе получена обилна информация за е, техническата и економическа приложимост на редица альтернативи. Две комисии е, са излели със становище, едно по оценката на риска, другото по социално-економическите аспекти, макар и двете комисии да са заявили сериозна загриженост, а молбоподателят да не е демонстрирал, че ще ограничи е, риска за здравето на работниците. приложението продължава. Освен това, е, това вещество присъства в медицински изделия, е, влизащи в контакт с пациенти, в това число бремени е, жени. Сега, за сега няма такова разрешение за е, медицински изделия, но кой знае след някоя друга година дали е, това вещество няма да стигне до там по пътя на вторичната преработка. И така, значи, мълбовтателят не доказва е, своите твърдения, поради което и аз съм за е, постепенното изтегляне на въпросното вещество от употреба с изключение само в тези крайни случаи, в които няма заместител. И следователно аз съм за становище на господин Поц, т.е. да изкажем възражение. Госпожа Бирдър. Нямах намерение да се изказвам, но съм сериозно загрижена, след като чух колегите. Нали, за... по, по този повод. Загрижена съм риска на крайна за здравето на човека, но и за състоянието на околната среда като цяло. Знаете начина по който вторично се преработват днес материалите с депонирането на, на, на отпадъци и, и, и оттам нататък попадането на, на това вещество в широко в околната среда е практически безпрепятствено по линия на твърдите частици с замърсяване на атмосферния въздух и отделно на, на почвите и подпочвените води е, е, е, това вещество веднъж като бъде изпуснато от бутилката, така да се каже, в околната среда, просто не може да бъде контролирано. И ако се допусне още повече присъствието му в рециклирането, в преработката на отпадъците, е изключителен риск. Не стига, че се произвежда това вещество и се подлага на риск човека, ами след това продължава експлуатационния си път. Аз просто не знам как с ръка на сърцето някой би могъл да твърди, че може да ограничи екологичната екологичното разпространение на това вещество. Така че аз определено ще, ще подкрепя господин Поц и, и колегите с настойчиво искане, адресирано до комисията, да не даде това разрешение, Тоест, по, по изключение от забраната. Благодаря, господин Перичин, има думата. Благодаря, господин председател. Беше казано, че а, дифталата е токсичен и за репродукцията. Тоест е част от вредните продукти, включително и по регламента РИЧ. Преди няколко години комисията включи тези фталати в списъка на най-вредните вещества. Освен това, в 80% от случаите те могат да бъдат заместени от други фталати. Стремим се към устойчивост в развитието. ПВЦ може да се произвежда и без фталати. Не разбирам защо продължаваме да обсъждаме възможността за продължаване на разрешението за използването на диетилхексил в талат и за използването на медицински а, а, уреди от тези произведени с участието на това вещество, особено в детската медицина. Това са катетри, тръби и така нататък. Много често деца са изложени на вредното въздействие на веществото, за което говорим почти 50% от общата употреба на това вещество се осъществява в Китай и Америка, но това са продукти, които а, могат да проникнат и в Европа. За това държим да се забрани веществото, тъй че подкрепяме възражението. Благодаря. Мисля, че сега е времето да дадем думата на комисията за отговори. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички депутати, които направиха коментари. Ще се опитам да отговоря на някои от коментарите. Много от е, колегите казаха, че е, това вещество разрушава ендокринната слеза. Директивата РИЧ предвижда съответна оценка и правила. Оценката да е свързана с риска, който е показан в приложение 14 на РИЧ. Това <clears throat> за сега е класификацията за токсично за препродукцията, Господин Пълц е прав, че иска отделно решение – и да се провери дали отговарят на критериите за член, от член 56 в че предложението за идентифицирането на веществото като такова дойде по-късно, много по-късно от искането за удължаване на разрешението и кандидатите не, не са коментирали по него. Освен това, решението на комисията все още не е прието. Всъщност, предложението дойде от Комитета на държавите членки и там предложението за удължаване на получи съответната подкрепа. И затова беше прехвърлено към комисията за решение. така че все още е, е, работим е, съгласно изискванията в регламента РИЧ. Искам да подчертая, че комитета за оценка на риска в ЕКА не е препоръчал отказ на разрешението. Те потвърдиха, че риска за работниците не се контролира достатъчно добре. Но има една констатация, че няма риск за е, е, населението е, във връзка с изделия, които използват това вещество. Освен това, кандидатите трябва за разрешение за удължаване да наблюдават ефекта върху работници и след това ще има преглед на разрешението. Комисията предлага да се наложи изискването за наблюдение и контрол и предоставяне на тази информация от кандидатите за разрешение за целите на прегледа, всъщност кандидатите използват е, рециклиран материал от такова вещество. в регламента ли, че е, има изискване към комисията да се разгледа въпроса и от гледната точка на кандидатите разрешението и те са подали анализ на альтернативи, дали има други материали, които могат да бъдат използвани. Това е различно от случая с кандидати, които искат да произвеждат ново ПВЦ тук проблемът е малко по-различен. Материалът се счита за отпадък. Разгледахме къде се намира този отпадък в потоците отпадъци и дали има технология за премахването на това вещество, но за сега технологично това не е възможно. Имаше въпрос е, дали не трябва да се мине към социално-економическата процедура за разрешение. Всъщност кандидатите поискаха разрешение по адекватен контрол, но това, което показаха като безопасност, не беше убедително. В регламента че има друга процедура, социално-економическата, която също може да бъде използвана. Има доста искания по линия на, на регламента РИЧ, където се използват и двете процедури ако нямат достатъчно аргументи за едната процедура, минават евентуално към другата процедура. Така че това, за което питате, е възможно. Имаше доста въпроси за риск за работниците. Ние предлагаме да се включи условие за мониторинг, за наблюдение контрол. Рециклирането на ПВЦ с такова вещество се извършва от доста фирми, които не са искали разрешение по регламента РИЧ. Това са категорията интегрирани рециклични фирми. Значи, някои фирми ще продължат да рециклират материала без оглед на това какво ще бъде нашето решение за разрешението, госпожа Педичини спомена вноса на ПВЦ с, с такова вещество. Да, в момента в Европа няма ограничения, които да предотвратят пускането на пазара на ПВЦ с такова това вещество. Има някои забрани за играчките, произведени в Китай. През 2019 е, година ще има забрана за електрическо електронно оборудване. Но за сега има възможност за пускане на пазара на такова вещество. Така че отказът на разрешително няма да попречи на такъв внос. След като изтече е, е, а, а, на, съответната клауза в процедурата трябва да се направи преглед от а, е, а, комитета на държавите членки. Ако, разбира се, има рискове, ще а, въведем ограничения дори да се заде разрешително, то може веднага да бъде подложено на, на преглед. Мисля, че това бяха основните неща, които се коментираха тук. Да. Комисията се е съгласна с оценката на СЕАК, че ползите от разрешаване за рециклиране за тримата кандидати в цялостният контекст надхвърлят е, евентуалния риск е, за човешкото здраве ако <clears throat> данните покажат, че рисковете са по-големи естествено разрешението ще бъде отменено. И в резюме споделяме опасенията, които бяха изказани тук за това вещество. Системата за разрешение в регламента РИЧ е много специфична и след като на, на, един от комитетите заявява, че няма рискове. Комисията смята, че е обосновано да се даде разрешение на тези фирми, които рециклират това вещество. Благодаря. Ще дам думата на господин Поц. Да. Е, ще едно jednou, pane předsedo. Благодаря, господин председател. Изобщо не съм изненадан от това, което каза комисията. Тя просто потвърждава това, което говореше до сега. ДЕХП е ендокринен дизруптор, няма две мнения по този въпрос. Така че нека бъдем реалисти. А, не, сега не говорим за производство на нови количества от веществото, а удължаване разрешението за използването му в рециклиран вид. На пръв поглед всичко е без проблем. Процесът на вземане на решение е по регламента РИЧ и така нататък. Какво предлага РАК? в становището е написано, че има известни резерви, но няма достатъчно доказателства за вредата. Тоест няма доказателства за това, че се упражнява достатъчен контрол. Повторното използване е нещо съвсем друго. Не се произвежда нов материал. Казват ни, че трябва да направим съпоставка между економическите ползи и вредата за човешкото здраве. В и в връзка с това се казва, че рециклирането е по-важно от опасностите за здравето на човека. А, самата фирма заявител заявява, че не е направена оценка на въздействието върху човешкото здраве от продължаването на използването на веществото. Тоест, водим се от социално-економически съображения. Да, това е един от критериите, които се използват при вземане на решения, но как да сравним социално-економическите ползи от последствията, с последствията за човешкото здраве? А що се отнася до вноса, Комисията казва, че няма правни разпоредби за ограничаване на, то, на количествата внос. Тоест, не можем да предотвратим вноса на е, такива продукти е, в е, е, нашия пазар. Е, извинявайте, това не може да не ме раздразни. Всъщност за какво става дума? Дали бюрократичните процеси да бъдат водещи? Дали има оправдание за това да тровим европейското население? И ако Европейският съюз застава на подобни позиции, репродукции, здрави, европска... Просто нямам думи. Нека помислим, кое е по-важно – онкологичното здраве на европейските граждани или економическата полза? Кое е най-важното – да използваме продуктите по-нататък, защото били економически изгодни. Ето, за това ще трябва да гласуваме, колеги. Properly Uh, the Commission's answer, but uh, it seemed to me that you mentioned that it's possible uh, Възможно е, бих искал да кажа, господин председател, възможно е да е приложено, приложен социално-економическия критерий е, за даване на разрешението, без е, молбоподателя да го е искал. Но трябва да се уверим в това. Искал ли е молбоводателят да се приложи социално-економически критерии или не. И на второ място, в края на краищата, основният въпрос е такъв. Смятаме ли, че рециклирането е, на отпадъци от мек поливинил хлорид с е, съдържание на сталат е нещо толкова важно пред лицето на конкуренцията от е, ефтини стоки от Китай, да, е, да жертваме поколението на какво 100-160 души е, жени работници, които ще бъдат изложени на това въздействие. Благодаря. Кратък отговор от комисията, за да приключим с тази точка от дневния ред. Отговорът е да, първо. Молбоподателите не са длъжни да определят критерият или, или методиката за получаване на разрешението. Молбоподателят трябва да приложи определени сведения, определени данни и оттам нататък да, много е бюрократично, но, но, но това, го, това го казва законът. Ако разрешението не може да бъде разрешено по критерия за адекватен контрол, то все пак може да бъде разрешено по социално-економически съображения. Освен това, тези три случая не могат да бъдат разгледани в а, своята изолация. Както казах, рециклирането на този материал е практика и е, до днес извън приложното поле на Нарич те просто не са си дали труд да искат разрешение по рич. Само три е, въпросните дружества са подали такова заявление за разрешение. Да не говорим, че дори да им се откаже, е, рециклирането извън пределите на Европейския съюз ще продължи. Ние сме загрижени за здравето на работците, поради което, разбира сме, сме възприели препоръката на рак и оттам нататък вече информирано да, да решим дали да потвърдим или да отнемем разрешителното. Така че в отговор на втория въпрос, с цялото ми уважение, ние не поставяме нещо по-високо от друго, здравето, економически интереси и така нататък, просто следваме процедурата. Но Освен това, по потвърждение от рак нямаме риск за населението като цяло. Благодаря приключваме с тази точка. Ще гласуваме по, по нея утре сутрин в комисия, а в пленарната зала по резолюцията по-нататък. Uh, Нямаме друга точка по дневния ред за днес. Продължаваме утре сутрин. Благодаря.